Uh, and... Уважаеми колеги, дами и господа, искам да ви се извиня за закъснението, но сега се провежда първата конференция по астронавтика в Европейския парламент с участието на представители от цели Европейски съюз и аз трябваше да открия. Съжалявам, че закъснях поради това. Това е първото съвместно заседание на нашите две парламентарни комисии. Това ме радва. госпожо председател, за мен е удоволствие да съпредседателстваме това заседание, както и бъдещите подобни. Разполагате с проекта за дневен ред в папките си. И ако нямате възражения или предложения, считаме, че този дневен ред е прият. Не виждам никакви предложения по него. Ще има осигурен превод на всички официални езици, с изключение на малтийски, на харватски и на словенски. Важно е сега да е, бъдете информирани за процедурата. Ние изготвихме е, съвместно този важен доклад и искам да поздравя всички ви за участието в изготвянето на проекто доклада, за отличното сътрудничество, за усърдната ви работа. Искам най-вече да благодаря на госпожа Форд за нейната дейност както и на двамата са докладчици, госпожа Гефхарт и госпожа Калас. Докладът ни ще бъде обсъден и прият на съвместни заседания на двете комисии. Ще има отделен проект за дневен ред за всяко от тези съвместни заседания които ще бъдат винаги съпредседателствани от двамата председатели на комисиите. Решихме, че това е най-добрият вариант. Това е за процедурата. Ако вие имате някакви въпроси или забележки, можете да ги кажете. Преминаваме към трета точка, към акт за цифровия единен пазар. Госпожо съпредседател, имате думата преди това. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бузи. Благодаря на всички, които са дошли, за да изслушат това заседание. Рядко се провеждат съвместни заседания на парламентарни комисии, но тъй като в този парламент има изключителен интерес към цифровия пазар, за да бъде той на висотата на изискванията на нашето съвремене. Господин Бузек ще председателства първия кръг от дискусията ни с участието на докладчиците и докладчиците в сянка, а ще председателствам втората част. Унези депутати, които желаят да се изкажат, моля да ни дадат сигнал, за да ви включим в списъка за изказвания. Един по един, моля ви, за да можем да ви запишем в списъка. Надявам се, че никой не се е обижда от начина по който сме разпределили местата. На първия ред сме поставили координаторите, след това заместник-председателите и докладчиците в сянка на втория ред. Обедена съм, че ще се присъединят към нас допълнително депутати. Ще бъдем много строги с времето. В началото на втория кръг аз ще изчета списъка на унези, които са заявили желание да се изкажат и ако не си чуете името, моля да дадете сигнал. Господин Бузек, благодаря много, Вики. Искам да кажа на посетителите ни, че това е заседание на две парламентарни комисии, което означава около 100 членове на Европейския парламент докато общо депутатите в парламента са общо 751. Те заседават обикновено в тази зала и тази зала е пълна с депутати. Няма никакви свободни места. Освен това, тук са нашите сътрудници, политически съветници, На първите редове са депутатите от двете парламентарни комисии, 120 общо. Това беше кратко обяснение за вас. Вие можете да ни слушате почти на всички езици. 21 различни езика на държавите от Европейския съюз. Преминаваме към трета точка към акта за цифровия единен пазар. Предвидели сме два часа за това разискване. Както знаете, стратегията ни за цифровия пазар беше прията на 6 май 2015 година. И сега пред нас, както предложи Европейската комисия, имаме 16 ключови действия в три стълба разпределени – ние искаме да направим свое предложение за решения до края на 2016 трябва да приключи работата. Затова е много важно ние да предложим нещо конкретно. По-добър достъп до цифрови стоки. Това е основната цел на дискусията ни, на нашите предложения, да се създадат нужните условия, равнопоставеност също да се обмисли потенциала за растеж на цифровата економика. Както каза госпожа Форд в началото, тук са нашите съдокладчика. докладчика. Те ще представят най-напред доклада. Всеки от тях ще разполага с по 7 минути, след което ще дам думата на докладчиците в сянка или на техни заместици в рамките на 3 минути всеки да се изкажат. След това всички останали колеги, както каза преди малко Вики, ще имат възможност също да вземат думата. Започваме с докладчиците. В азбучен ред госпожа Евелин Гепхард ще бъде първа, след това Кая Калас. Евелин, имаш думата. Благодаря, господин председател, Благодаря, че ми давате възможно да се изкажа и то точно в тази зала. Първо, Искам да благодаря на госпожа Калас, която е мой съдокладчик. Благодаря и за конструктивното сътрудничество. Дори в области, в които не бяхме на едно мнение, все пак успяхме да стигнем до едини решения и това е много положително развитие. По-късно ще се спрем на отделните аспекти. Разбира се, всичко трябва да бъде подложено обсъждано, обсъждано защото двама докладчици не могат да съвместят становищата на всички депутати, които са 751 на брой. Член 55 представлява предизвикателство за нас както и член 45 в рамките на които могат да се асоциират комисиите. Освен това се взима предвид и член 53 от правилника ни. Така или иначе, в рамките на тези разпоредби ние трябваше да извършим някои а, организаторски дейности и да стигнем до това добро сътрудничество. Отзвука в парламента и извън него показа, че темата е изключително важна. В момента изживяваме една цифрова революция. Революция, която се е промъкнала във всички области на економиката и обществото. Така или иначе, по тези въпроси трябва да заемем широка позиция, да намерим отговори на въпросите, свързани с големите предизвикателства. Предизвикателства, които, към които трябва да се подходи по, по холистичен начин, а не да се избират отделните моменти, отделните резултати. Тоест, трябва да имаме предвид, че при взетите решения трябва да се подходи по холистичен начин. Промишлеността, начина на производство също трябва да бъдат взети предвид. Вече ем, се работи с 3D е, принтери. Преди 3 години дори не, не се осмелявахме да мислим за такива въведения. Има много значителни промени в областта на услугите, чрез платформите, економиката на споделянето и други възможности за закупуване онлайн вече съществуват, но те ни подлагат и на редица изпитания. Има много промени в а, всички тези области, които споменах и те водят до въпросите как ще процедираме ние в бъдеще, а, как стои въпроса с електронното правителство, как ще а, функционират а, държавните администрации в бъдеще. Освен това трябва да се вземат предвид и електронните обществени поръчки и други такива а, области. Трябва да помислим как ще вървят нещата за напред, с какво разполагаме. Трябва да анализираме всичко, да видим какво можем да постигнем, от какво можем да се облагодетелстваме, какви са предизвикателствата, къде се крият рисковете и освен това къде има необходимост да се подходи по ам, законотворчески начин. Всичко трябва да се обмисли кога, къде, какво е необходимо. Друго, което трябва да обсъдим в тази област е как ще подходим към съществуващата инфраструктура, как стоят там нещата. в четвъртък разговарях с земеделски стопани, които казаха за нас предизвикателството е голямо. Европейската комисия изисква от нас да е, предоставяме нашата информация по цифров път, но в някои части на страната въобще няма ем, на разположение ем, необходимата инфраструктура. Така се отъжнява ситуацията на тези хора. Това е въпрос също с който трябва да се занимаем. Освен това става въпрос и за покупките онлайн. Необходимо е на гражданите и на потребителите да вдъхнем доверие във всички тези области, за да могат те спокойно да купуват в, он, в интернет онлайн. А, защото точно в тази област има големи безпокойства. Като видя всичко, каквото е посочила комисията в своята стратегия, си мисля, а, искаме ли да имаме различни правила в зависимост от това дали купуваме офлайн или онлайн? Имаме ли нужда от различни правила в зависимост от това а, дали а, закупуваме цифрови продукти или други а, продукти? Дали търгуваме а, в собствената си страна или в друга държава членка? Така че трябва да се обсъдят всички тези въпроси и да се види по-отблизо какво точно иска да прави комисията по, ам, а, в тези области. Ам, геоблокинга също е нещо много важно. в областта на, медиа, на медиите не е направено много, защото там Комисията по култура има по-скоро грижата да се занимава с тази а, тема, но да речем а, става въпроса за покупки от едно място, а, като те се прехвърлят на друго място с различен IP адрес. А, тук става въпрос и с а, законодателството свързано с а, конкуренцията. По какъв начин търсачките а, ще допренесат за по-лоялна конкуренция в интернет. Относно економиката на споделянето, трябва да помислим какво влияние има тя върху трудовия пазар. Дали е, по този начин се създават несигурни работни места и не трябва ли да се създадат правила. В тази връзка Калифорния може да ни послужи за нагледен пример. Казвам го това и ам, искам да кажа още много, но виждам, че времето ми свършва, но ще спомена електронното управление, мрежовата неутралност и така нататък са все важни теми. Относно електронното управление не сме стигнали още до едино мнение, трябва да обсъдиме темата допълнително, така ли, че спирам, въпреки че имам какво да кажа още много повече. За щастие, ние имаме още един докладчик, който може да допълни. Госпожа Кала има думата. Да, благодаря ви. Благодаря за доброто сътрудничество, което имахме с госпожа Гебхарт по този доклад. Знаете, че работата не беше лесна. По някои въпроси застъпваме различни мнения но е добре, защото взаимно се допълваме, за да постигнем баланс. Като цяло е важно, че двете комисии си сътрудничат добре, да имат взаимно доверие при работата по това досие. Има участие на много други парламентарни комисии, тяхното участие също трябва да се има предвид. Относно сроковете, получихме искане от ЕНП да отложим гласуването от 11 за 14. Аз мога да подкрепя това, ако имаме политическата подкрепа на всички останали групи, за да влезе този доклад през януари в пленарна зала. Това е много важно. Ние всички договорихме срокове, за да можем да дадем своето мнение преди комисията да изготви окончателния документ за единия цифров пазар. Аз ще се спра на най-съществените за нас въпроси като докладчик от комисията ИТРЕ. Едно от важните послания, които искам да отправя е, че ако Европа не успее да се възползва от цифровата трансформация, тогава може да реализира огромни загуби. Иновациите в е, цифровите технологии, възприемането на тези технологии са изключително важни за конкурентоспособността на економиките ни. Това е като машина е, за плетене. Ако има изобретена някаква машина, няма нужда да се съпротивляваме, а просто да я възприемем е, и да я считаме за промяна, която е наложителна, иначе ще се провалим. Стратегията за цифровия единен пазар трябва да има една цел, а именно да даде повече възможности за цифровите компании. Ние се нуждаем от платформи, които разчитат на иновациите създават нови възможности за фирмите, за разрастване на компаниите, за конкурентоспособност, между различните платформи. Аз също предложих активна стратегия за потребителите, да се изясни собствеността на данните и преносимостта на данните. Освен това, имаме план за цифровото преобразуване на промишлеността чрез използването на различни информационни технологии. По този начин може да се реализира потенциала изцяло на съответните сектори. Комисията трябва да извърши преглед на въпросите, свързани с така наречените големи данни, също с интернет на предметите и инициативата за данните за примахване на пречките и ограниченията. Липсата на единен пазар на данни не дава достатъчни стимули фирмите да инвестират в цифровите технологии. Има още два важни елемента за иновациите. На първо място това е инфраструктурата. Комисията трябва да гарантира да може да се запази, запази конкурентоспособността на телекомуникационния пазар, на мрежите и единно прилагане на правилата единен регулатор в далеко съобщенията няма да замени единните, извинете, националните органи, те ще останат, но този единен регулатор ще разполага с пълната картина за целия сектор на далеко съобщенията и ще следи да няма прояви на протекционизъм на отделните пазари. Освен това ще извършва надзор на единия пазар, което е много важно за функционирането на този пазар. Това е важно и за гарантиране на принципа на неутралността на мрежите и че този принцип ще се прилага еднообразно в целия Европейския съюз, да се сложи край на таксите за роуминг, И на последно място, но не и е по значение, ролята на публичните администрации, на правителствата. Тяхната роля е огромна в това отношение от е, свободното ни е достъп до данни, данни може да се стигне до иновации. Много важно това за малките и средни предприятия, които могат да направят своя принос за иновациите ще се улесни работата както на фирмите, така и на гражданите. Ще се спести време и всичко ще бъде много по-лесно. Както каза вече госпожа Гепхарт, ние не сме се договорили по така наречения принцип за еднократност, но фирмите могат да спестят много време, ако могат да предоставят данните само веднъж, а не няколко пъти, без да има прекалена бюрокрация. Това бяха няколкото неща, които исках да спомена. Има и други въпроси, които са залегнали в доклада. Очаквам да е изслушам вашето мнение по тези въпроси. Очаквам добро сътрудничество с колегите. Господин Бузек, благодаря. И двамата докладчици ще имате възможност да кажете няколко думи и в заключение на това разискване, така че може да се подготвите. Искам да подчертая, че предложението заседанието да бъде съвместно и да бъде гласуван доклада на 14 декември, това означава понеделник в Страсбург. Мисля, че предложението е добро, но трябва да получим подкрепата на всички политически групи. Те трябва да се договорят да бъде гласувано има един ден, който липсва теоретично. Препоръката на съвета на, председател, на, на председателите на парламентарни комисии а, трябва също да даде своето подкрепа и след това председателския съвет. За това трябва да имате предвид това. Подгответе политическите лидери януари да влезе в пленарна зала, а преди това на 14 декември в понеделник в Страсбург да бъде гласуването от двете комисии. Сега преминаваме към изказванията на докладчиците в сянка или на техни заместници, максимум по 3 минути. Първо давам думата на Хена Виркунен от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на два, двете докладчици. Докладът е много важен. Европейската цифрова економика е краягълен камък за създаването на работни места в Европа и за модернизация на традиционната индустрия, за сега обаче не разполагаме с единен цифров пазар. Държавите членки трябва да направят нещо за създаването на такъв пазар, за да можем да дадем на гражданите по-голямо разнообразие от трансгранични услуги и по-лесен достъп на малките и средните предприятия до трансграничните пазари – тези услуги могат да се използват само когато има бърз и надежден достъп до интернета. Със съответни инвестиции в инфраструктурата. Което означава, че всички граждани трябва да са свързани с интернет. Времено искаме нашата информационна индустрия е да е конкурентно способна в глобален план – и така, доставчиците на интернет е, и мрежите ще стават е, паневропейски. Благодаря за доклада. Мисля, че той е добра база, за да продължим нататък е, с измененията. Едно от нещата, които искаме да подчертаем в доклада е индустриалната база. И това за нас е естествено в комисията ИТРЕ. Трябва да помислим как да ускорим цифровизацията на индустрията. И някои сектори, като обработващата промишленост, транспорт, държавните услуги, образованието. После трябва да помислим как самата индустрия може да помогне за цифровизацията на обществото така се създават нови бизнес модели и нови услуги, и нови работни места и растеж в Европа. Знаем, че има нужда от много реформи за създаването на единен цифров пазар в Европа. Не можем да допуснем цифровия свят да е отделен и различен от реалния свят. Трябва да гарантираме равнопоставеност както за потребителите, така и за фирмите. Виждаме много големи възможности в цифровизацията и очакваме да работим активно по доклада, заедно с другите групи. Филип Живан, представител на НП. Е Господин председател, колеги, искам да поздравя два с докладчика за този балансиран и интелигентен текст. Европа изостава, защото голям процент от офертите онлайн идват от Съединените щати. И следователно трябва да помогнем за прехода на цялата економика към цифрова економика, което означава преобразование, трансформация във всички сектори на економиката. Економиката на споделянето е много важен момент. изборът, който правим е да превърнем Европа в една цифрова сила в света. И не бива да си позволяваме да изоставаме, защото ще бъде много трудно да наваксаме това, което сме загубили. Затова трябва да се действа много бързо и трябва да сближим правния режим за продажбите в реални измерения и продажбите онлайн. Добре е също така да се споделят и разходите, както и ползите, за да се стигне до една система, която е надежна На трето място трябва да се въведе един нов данъчен режим за ДДС в нов план. На четвърто място това е економиката на знанието и на създаването на неща. Има нужда да защитаваме европейските познания – и съответно да развием необходимата инфраструктура. Естествено, трябва да се защитават и националните интереси и не бива да се допуска европейската система да бъде раздробена между 28 държави членки. И това, господин председател, всъщност е една индустриална революция – Европа създаде много на такива нови индустрии, киното, автомобилостроението. Този път революцията вече е започнала и ние се включваме в нея. Благодаря. Следващото е господа, госпожа Начали от социалистите и демократите. Благодаря. С удоволствие работя по тази тема. Добре е да се включат и всички останали колеги. Хубаво е, че получихме становищата на различни комисии. Не бива да работим отделно. Така че парламента да предложим нещо, което обхваща на цялото общество. Темата е много а, широка. Важното е в комисията ИТРЕ да настояваме за инфраструктурни инвестиции. В противен случай няма да има цифрова революция, ако някои региони изостават. Има нужда да се вслушваме и в заинтересованите страни, за да можем да подобрим конкурентно способността. И за да няма провали на пазара, може би ще трябва да се помогне на, реки, на някои региони да получат 100% покритие. Тук става дума не само за услуги, за нови технологии и нови решения. И това върви заедно с необходимата сигурност, на което също трябва да се обърне внимание. Всичко това има голямо значение за производството и е много важно те да поемат своята отговорност за данните. Вчера говорихме няколко часа с на производителите и заключенията бяха интересни, защото става дума не само за технологична революция, а и за модел на обществото. За сега трябва да анализираме как всичко това ще се отрази върху начина на работа на хората. като естествено така създаваме на общество, което е готово за бъдещия период. Не бива да се плашим от платформите. Има няколко вида платформи, индустриални и други платформи за услуги. Изслушването, организирано от комисията, е много добро начало. Чухме най-различни въпроси от далеко съобщенията и от други сектори. Накрая ще спомена международната конкуренция и 5G. И ще бъде добре, ако не създадем такива работни места в Европа за първи път в света. Нека сега да чуем двамата представители госпожа Вики Форд като съпредседател на ИМКО. Не бива да забравяме каква е целта на всичко това, а то е премахването на бариерите пред търговията в цифровия пазар. И това ще даде голям тласък е, за конкурентоспособността в Европа и създаване на работни места. И това всъщност е центъра на нашия интерес. Има два основни принципа на дигиталните иновации се движат с огромна скорост, за това трябва да се даде възможност за технологична неутралност и да не се допускат монополии. Цифровите пазари са в голяма степен без граници, затова трябва да се работи не само в Европейския съюз, но и с други партньори. Ще внесем сериозни изменения заедно с колеги от други комисии. А по точките в доклада трансграничната електронна търговия – за потребителите и фирмите. Има някои неща, като доверието, които не са засегнати в доклада на комисията, а на създаването на улеснения за учредяване на фирми чрез интернет. Тези неща са важни, тъй като имат пряка връзка с доверието. Това може да се каже и за сигурността на плащанията, за да се улесни търговията. А пък са конкретните потребителски права при на покупките в интернет е, има голяма разлика между физическите стоки и когато се купуват е, дигитални продукти. и правата на потребителите и правото за съдебна защита трябва да бъдат взети предвид. Има нужда от промени в вече действащите разпоредби за защитата на потребителите. Обикновено потребителите не обичат да се отказват от права. Затова правим избор за минимална хармонизация за доставката на, на колети. Това е изключително важно. В някои държави на, започнаха инициативи по идея на съответни сектори. Нека да видим какви ще бъдат резултатите там, преди да въвеждаме регламентация отгоре надолу за геоблокирането. Трябва да се опитаме да разрешим проблемите на реалните потребители. ще трябва да променим член 20 в директивата за услугите за трансграничните бариери, като ДДС. Съгласни сме с ЕНБ, че трябва да насърчим економиката на споделянето. Трябва да има разпоредби за доверието и сигурността на данните. И при изграждането на економиката на база данни трябва да се въведат стандарти, да не, се допускат нови монополи. Благодаря. Разбирате, че съм в доста трудна ситуация. От името на ЕКАРЕ Хансол Петка. Well, <clears throat> I would like to only make one point which I have made before. Ще кажа само нещо, което посочих и преди. Um нещо, на което държа. Можем да правим предложения и препоръки, но трябва и да посочим какво не би трябвало да правим. Впечатлението ми е от това, което се подготвя в момента от страна на комисията, е, че разпределяме цели, от които нямаме нужда. Трябва да се концентрираме върху въпроси, които бяха вече повдигнати тук. Комисията ъм, създава цели за нивото на онлайн, онлайн покупките. Ъм, Безпредметно е Европейската комисия да решава, че една страна до 2025 година покупките, да речем определен дял от покупките трябва да се извършват в интернет, 25 или повече процента. Аз ви призовавам да отхвърляме такива инициативи от страна на комисията, които да бъдат включени в доклада. Благодаря ви. И така вписваме се, се в отреденото ни време. Сега ще се изкаже Дита Харанзова от Имко, която е представител на АЛДЕ. Благодаря, господин председателю. Нека да кажа, че благодаря на докладчиците за изготвения доклад. Той е много балансиран. Нека е, да очертая три ключови принципа, които трябва да бъдат взети предвид, когато обсъждаме цифровия единен пазар. Нашата роля трябва да бъде следната. Да изградим, марката, да изградим рамката за пазара, не да регулираме всяка част от него. Трябва да изградим обща структура, свързана с това как искаме да изглежда пазара, да дадем свобода на участниците на пазара да бъдат да действат по-свободно, т.е. да има гъвкави правила, да разбира се да има и общи принципи правила, по които да се обединим. Когато бъде създадена тази рамка, ние като законодатели трябва да се отеглим и а, трябва да оставим на заинтересованите страни да се придържат към тези правила и да ги следва така, както ам, намерят за добре. Сложността на, на, на средата, в която работят самите стопански оператори, е, трябва да бъде ам, по-добре развита. На второ място, когато изградим тази рамка, ние трябва да окажем съдействие на иновациите. Трябва да подкрепим тези европейци, които създават нови платформи и участват в економиката на споделянето. Трябва да ги подкрепим, когато те а, имат нови идеи и а, да ги подкрепим в създаването на култура, в която няма никакъв, а, а, никакви стигми не трябва да блокираме идеите им, като ги караме да се вместват в някакви рамки, които са отживели, спадат към миналото столетие. Трябва да се даде свободна ръка на иновациите, защото те са довели до цифровата революция. Обедена съм, че не трябва да изграждаме някак... Да из създаваме е, някакви изкуствени лидери и а, изкуствени инструменти за пазара. Трябва да дадем а, инструменти на предприемачите, за да могат да създават продукти, които да бъдат препочитани от потребителите. И на следващо, последно място, когато създадем тази дигитална рамка и съответната среда, трябва да премахнем бариерите, които а, се поставят от бюрокрацията. Геоблокирането и правата в интернет трябва да бъдат преразгледани. Трябва да се преразгледа бюрократичните процедури, начинът по който функционира нашата промишленост. Освен това, трябва да се улесни ежедневието на всеки един от нашите граждани. Благодаря ви, двама представители на крайната левица, мадам Корнелия Ернст от ИТРЕ. Първо има думата. Благодаря ви. Благодаря на двамата докладчици. Ясно е, че говорим тук за един много важен доклад – Искам да дам право на колегата, който се изказа преди мен, че трябва да има правила, но само там, където те са необходими, а не там, където са възможни. Трябва да бъде създаден баланс между конкуренцията от една страна и а, спазването на основните права от друга. Затова нас е много важно може всичко да се регламентира свързано с правата а, онлайн, но правата не трябва а, да се набъркват, те трябва да бъдат подсилвани. Правилата трябва да бъдат ясни, дори и тези за авторските права. Трябва да става ясно какво точно искаме да постигнем. Премахването на геоблокирането не е нещо ново. Много колеги ам, засегнаха тази тема. Необходимо е да се създаде яснота. И това е тема, по която трябва да имаме силна позиция. Това, което все още не беше посочено, е следното. Очакванията са много големи а, и трябва да не се създават правила, които да са в ущърп на мрежовата неутралност да има неутралност и по, време на, и по отношение на достъпа до а, интернет, до мрежата. Не бива да губим от а, поглед а, проблемите свързани с мрежовата неутралност, а, в това число и а, темата за роуминга. За нас е важно когато говорим за развитие на инфраструктурата, нещо, което е важно, няма спор, трябва ясно да се посочи, че трябва да се вземе предвид опазване, защитата на данните, защитата на личните данни има основно право, свързано с право на самоопределене по отношение на правата в дигиталното пространство е право, което трябва да бъде зачетено. Благодаря ви от името на ГОЕ, също така колегата Дейонко, Дайонко ИМКО. Uh, let us go further. Нека да продължим. Двама представители на зелените. Индрак Тармт, също от Итре. Не е тук. Добре. Госпожа Жулио Реда от Имко. Благодаря, господин председателю бих се възползвал от 6 минути, но ще се опитам да съм кратка. Искам да благодаря на съдокладчиците госпожа Гепрат и госпожа Калас за отличните резултати, които постигнаха при изготвянето на проекто доклада и за това, че имаме възможност днес да го обсъдим. Ние сме съгласни с общата насока на доклада. Правилата за цифровия пазар трябва да насърчават иновациите и конкурентоспособността, но трябва да засилват и е, е, основните права. Някои области, в които смятаме, че трябва да се навлезе в по-големи подробности, но това са по-скоро допълнения към доклада, а не някакви изменения. Регулаторната среда за ем, платформата. Смятам, че трябва да се обърне малко назад, назад и да се занимаем с основния проблем, който до сега не ни беше обяснен точно каква е целта на платформата. Има определение, което ни беше представено по време на консултациите, обаче не беше внесена яснота. Определението смесва онлайн услугите, доставчиците на онлайн услуги, всички примери, които са дадени за онлайн платформи страна на комисията, не, не стават ясни. Дефиницията може да се разбира и по начин, че частна интернет страница, на която има реклама, може да се счита за платформа. Трябва да преосмислим това понятие и да видим дали подходът може да се прилага към всички, дали това е правилният подход, особено когато говорим, че е, към определението за платформа ще бъдат прикрепени и задължения и отговорности. Тоест, да речем, платформата на Twitter, социалната мрежа, сваля от а, съдържанието си определени реклами за футбол или така нататък. Това разбира се е свързано и с авторските права. А, трябва много сериозно да помислим за изготвянето на една а, ясна рамка, така че тя да е разбираема за хората, които използват социалните мрежи или някакви други платформи. Други въпроси, които бяха посочени, свързани с цифровото съдържание, има един основен проблем, свързан с очакванията на потребителите. Има много електронни услуги, като електронните книги, но физическия вариант на книгата и електронния все пак се различават, възприемат се по различен начин от хората. Е, може да се прилага доктрината за първата продажба и да се е, прилагат едни и същи права за потребителите и е, по отношение на онлайн търговията. Господин онлайн замества господин Тараш. Благодаря. От гледна точка на зелените, както и колегата от ИТРЕ каза, е отправен в правилната посока, но се питаме е, колко насериозно ще възприемем себе си и доклада, е, като се има предвид е, всичките хубави ем, слова, които са ем, поместени в доклада. В точка 22 се говори, че мрежовата неутралност е много важен аспект в цифровия единен пазар но има и друга разпоредба за премахване на мрежовата неутралност. Да, тук в този доклад посочваме, че мрежовата неутралност е важна, пък в друг доклад я а, отменяме, значи не се взимаме на сериозно. Когато говорим а, за а, гратис предоставянето на на обем от данни в интернет. Това го правят телекомите за Фейсбук или други платформи. Има и американски доставчици, които правят това. Но кога ако това го включим, нещо подобно включим в доклада на ИТРЕ в рамките на е, пакета за телекомуникацията. Не знам какво впечатление ще е, създадем. Относно геоблокинга, е, това е аспект, който също трябва да бъде разгледан. В противен случай работата ни е безсмислена и всичко ще се сведе само до хубавите думи. Както вече казах, само хубавите думи не са достатъчни. Трябва да се направи нещо повече по въпроса. Благодаря. Има двама представители. Девет Борели от ИТРЕ от ЕЕНФ. Е благодаря, господин председател. Искам да благодаря също на госпожа Гебхарт, на госпожа Калас за положения труд при изготвянето на този доклад. Ние бихме искали да разширим подхода, като обърнем поглед към бъдещето. Има три неща, върху които искаме да се наблегне. На първо място, ние сме напълно убедени, че за да се завърши единният цифров пазар, ние трябва да поставим гражданите в центъра на вниманието. Те трябва да бъдат активно ангажирани, най-вече от професионална гледна точка, и разбира се, трябва да имаме предвид и участието на политиците и ролята на економиката на споделяне. Ние всички вярваме, че придобиването на цифрови умения подобряват възможностите за намиране на работа. На следващо място въпроса за инфраструктурата. Без наличието на нужната цифрова инфраструктура е безпредметно да говорим за каквото и да е друго. Достъпа до интернет е нещо наложително. Трябва да се гарантира такъв достъп на семейства с скромни доходи, както и в селските райони. Ние предлагаме изменения в тази посока, защото единият цифров пазар не може да се постигне без участието на малките и средни предприятия и изобщо на предприятията като цяло. Искам да се възползвам от тази възможност да насърча всички ви да не губите общата представа, като се има предвид колко важен е цифровия пазар за развитието на Европейския съюз. Необходимо е да сме на висотата на нашето съвремене. Благодаря. Господин Зул е следващият оратор, също от СБТ, представител на комисията ИМКО. Благодаря. Искам да благодаря на двамата докладчика за положения труд, за техния балансиран подход. Не бих искал да забравяме за това колко важен е този първи съвместен доклад. Тъй като ние поставяме основите на това, което искаме да постигнем в по-далечна перспектива. Цифровото измерение е вече начин на живот, не само средство. С поглед към бъдещето, ние трябва да държим сметка за цифровото гражданство и ако искаме то да се развива добре, не бива да забравяме за някои ключови елемента. На първо място равенството. Всички потребители и граждани трябва да имат същите права, трябва да имат еднакви възможности за достъп до услуги, до съдържание, до стоки. Има и друг важен въпрос, а именно геоблокирането. Ние не бива да нарушаваме договорите, не трябва да сме протекционисти. Необходимо е да има активно участие на потребителите. Ние очакваме предложения, е, насоки от тяхна страна. Ние трябва да улесним достъпа до подобни услуги от една страна, и от друга страна всички управляващи органи, които са ангажирани за осигуряване на достъп да бъдат достатъчно прозрачни. Трябва по-лесно да се обменят данни. Това обаче означава и повече рискове за гражданите. Затова потребителите не бива да губят доверие. Не можем да говорим за защита. Ако няма доверие, ние няма да можем да използваме потенциала на новата система. Имам предвид, например, практиката данните да се превръщат в стока, която се търгува между фирмите. Ако искаме всички да имат еднакви права, ние трябва да защитим достатъчна степен гражданите и да предложим решения, които са достъпни, без да насочваме вниманието се само към хармонизиране на законите. Трябва да има равнопоставеност, участие и доверие. Според нас това са трите елемента, които ще гарантират бъдещото цифрово гражданство. Благодаря госпожа Барбара Капел от НСЕ. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на двамата докладчици. Стратегията за цифров един пазар в Европа е ам, ам, много сложна тема. Има и Разбира се, предизвикателство свързано с това две различни мнения да бъдат обединени, но те се справиха много добре. Като цяло и трите ам, принципа от стратегията на комисията са взети предвид за по-добър онлайн достъп, нещо, което вече беше споменато, с негативен оценък. Комисията говори за 11,7 милиарда евро спестени за потребителите. Освен това се посочва, че 7% от МСП се занимават с онлайн търговия. На следващо място създаване на условия за модерни цифрови мрежи. Тези услуги са много важни, защото той обхваща всички данни, тяхното съхраняване, управление и така нататък. От законодателна гледна точка също трябва да се направи нещо за конкуренцията, за данъчното облагане. Говорим днес за контрол върху сливанията в цифровите области. Има много области, които се откриват чрез цифровия свят Нещо, което е много важно, е свързано с използването на потенциала за растеж. Според оценки на комисията, разширяването на цифровия пазар ще доведе до допълнителни 450 милиарда като ам, голяма част от тези постъпления ам, не се дължат само на ам, информационните и, техно, и комуникационните а, технологии. А, електронното здравопазване също, също трябва да бъде подобрено. 50 милиарда могат да бъдат спестени на година и трябва да се работи в тази посока. Инфраструктурата също е важна. Това е важна област, като имаме предвид, че в Европа трябва да се създаде за ето с 35 милиарда трябва да бъдат инвестирани от 2020 година в широките интернет връзки. Иновативни стандарти трябва да бъдат заложени по отношение на оперативната съвместимост и не на последно място имаме нужда от нови програми за експертите в областта на цифровизацията, така че и образованието да е в крак с новите технологични развития. Благодаря ви. Вие правилно подчертахте, че 10 комисии работят по този въпрос, за да се отговори на предложенията на Европейската комисия. Заместник председателят Ансип отговаря по тези въпроси, но още десетина комисари работят по въпросите, свързани с цифровата тематика. За нашите гости искам да кажа най-напред добре дошли в Европейския парламент и имайте предвид, че тук заседават две парламентарни комисии вътрешен пазар и защита на потребителите и комисията по промишленост, научни изследвания, енергетика. Общо ние сме 120 души, които са взели местата си на първите три реда. По-нататък са сътрудници, съветници, представители на Европейската комисия, на съвета. Това е разискване с участието на представители на двете парламентарни комисии. Ние разглеждаме изключително важния въпрос, свързан с цифровия единен пазар. Сега искам да предам председателството на съпредседателя госпожа Вики Форд, председател на комисията ИМКО. Благодаря. Вие имахте организираната част, знаехте кой ще се изкаже, докато сега аз ще мина към по-хаотичната част и трябва да се справя с този хаос. Всички искат да се изкажат. Нека да кажа кой е включен в списъка до сега. Съжалявам, ако съм пропуснал някого. Ако това е така, моля да ми дадете знака. Thun, Rozier, Штайла, Dalton, Шенелова, Rochefort, Митси, Муди, jaakonsaari danti verheyen schaffhauser and michael boni who is also the libe rapporteur. who else would like to? Кой друг би желал да се включи в списъка? Моля да ни дадете знак. Още един, двама. Вие не. До тук трима. Още. пила в списъка си. Няма значение това. Имаше много хора, които искаха да заключат. мистер And who's the person? We will start, and I'm going to go. Ще се опитвам да дам думата на представителите на двете различни е, комисии. Ще се старая да постигам баланс. Искам да дам думата сега на господин Бони като е, докладчик от Комисията по граждански свободи Либе. Благодаря. Благодаря на двамата докладчика. Мисля, че е, сте свършили отлична работа Докладът е, е много добър. И аз съм убеден, че ще продължите да работите по този начин до окончателното оформяне на доклада. Създават се условия за хармонизация между различните сектори, области, както и между държави членки. И това е, е Основната цел на стратегията за цифрове единен пазар да имаме хармонизация, да имаме едно едино решение. На второ място, нуждаем се от решения, които трябва да бъдат безотказно осъществявани в бъдеще. Трябва да има законодателство, трябва да има технологии, трябва да имаме предвид, че технологиите се развиват по-бързо. Разбира се, в някои области е необходимо да има по-строго регламентиране, но в други области не е толкова строго регламентиране, защото това би било за развитието на цифрова Европа. И на трето място, това е въпрос свързан с дейността на Либе комисията. Нуждаем се от решения, които да будат доверие това е изключително важен аспект. В комисията Либе ние започнахме работа. Ще проведем дискусия в рамките на комисията. Но на първо място трябва да подчертаем, че очакваме да се спазва законодателството за защита на личните данни по всички инициативи, които са заложени в стратегията за цифрови единен пазар. Ние разбираме, че защитата на данните трябва да се съчетае по небалансиран чин с бизнес възможностите, развитието на бизнеса, с економическото развитие, създаването на равновесие между защитата на данните като основно право и възможностите за бизнес, възможности за економическо развитие са една от целите ни в комисията Либе. Трябва да имаме предвид и тъмната страна на интернет, така че Либе ще обърне внимание върху борбата срещу незаконно съдържание в интернет и киберпрестъпността. Нуждаем се от по-голяма сигурност. Ние се нуждаем от хармонизиран отговор на Европейския съюз в много области, които не са за сега обезопасени. И трябва да продължим разискванията за гарантиране на тази сигурност, когато се обсъжда директивата за сигурността на мрежите. И на последно място, говорейки за економиката на данните, ние не искаме да се насочва вниманието само върху защита на данните, но и върху проблемите, свързани с това, кой е собственик на данните. Сега е момента да се премине към економика, която се ръководи от данните. Да, аз ви дадох една допълнителна минута, защото сте представител на комисията Либе, но ще бъда по-строга с следващите оратори. Моля да се ограничите само в рамките на две минути. Следващият оратор Пила Кастайо. Ще говоря на испански. Искам да благодаря на двамата съдокладчици. Това не е, беше лесна работа, но вие ни дадохте една добра основа за да работим по-нататък. Ние трябва да имаме глобална визия по въпроса. Необходимо е да се променят различни законодателни актове, защото има изключителна фрагментация в Европа в цифровата област. И трябва да направим така, че да бъдат разчупени бариерите и между двете парламентарни комисии, както и пречките, свързани с законодателството. Необходимо е да положим съвместни усилия, да дадем най-доброто от себе си, да създадем най-добрата среда за развитието на цифрове единен пазар в Европейския съюз и трябва да се посветим на тази задача. Искам да се спре на три основни елемента, които трябва да имаме предвид – няма противоречие между е, новаторството, конкуренцията и развитието на мрежи от ново поколение. За това са необходими стимули, за да се изгради необходимата инфраструктура. Това е, не е противоречие, а просто една прешка, която ние сме се поставили в съзнанието си и която трябва да разчупим. Необходимо е да прилагаме сходни правила и за това трябва да обърнем внимание на равнопоставеността. Ако двама доставчика предлагат една и съща услуга, те трябва да получат еднакво третиране. На следващо място приносимостта и оперативната съвместимост. Те са изключително важни за потребителите. Те трябва да имат варианти, а не трябва а не да се съобразяват само с един единствен доставчик. Госпожа Штайлер, мисля, че това е исторически момент, че сме се събрали всички в една зала. Пила каза колко важно е да работим заедно, да създадем един истински цифров пазар. Искам да се спра на достъпа за стандартите, за оперативната е, оперативната съвместимост, това са все важни въпроси. Никой не говори до сега за уменията и колко важни са те, за да може хората да са подготвени за не само днешния ден, но и за в бъдеще. И тези въпроси да залегнат в е, програмите за обучение, за да могат е, всички да се възползват от възможностите, които предлага цифровия единен пазар, да създават игрите, а не само а, да ги ползват. Беше а, организиран миналата седмица също а, изслушване по въпроса. Необходимо е да има доверие в цифровата революция, на която сме свидетели. Ние се докосваме само до върха на айсберга към момента. И се надявам, че този парламент ще направи така, че следващите поколения да са му благодарни за постигнатото. Мисля, че е добре комисиите да работят съвместно. Затова аз приветствам днешното разискване. Андреас Шваб има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, с цели оптимизъм, който се внася в темата, ще посоча две неща, които са важни за мен. Първо, уеднаквяването на пазара и уеднаквяване на е, правните условия, правните норми. Това е нещо, което е важно от нас за години. Много е трудно правилата да, да бъдат уеднаквени и да има едно европейско правило. Трудно е да се стигне това, както казва и комисията. Ако не създадем единия цифров пазар, той няма и как да функционира. Пречките, които са пред нас, трябва да бъдат взети предвид, защото ситуацията в отделните държави членки, 28 на брой, е различна. Ще се справим с този проблем само ако се обединим и стигнем до едини правила. Колегата Кел спомена и ползите от цялостния пазар. Младите хора използват най-вече английски език, но вътрешния пазар все още е изправен пред една пречка и това е езиковата бариера. През следващите две години едва ли ще можем да премахнем тази пречка. Това е свързано на последно място и с ДДС. Много МСБ се оплакват, че се препътват в, на първо място в националните разпоредби. Относно геоблокирането, много дискусии ще водим в тази връзка. Нещо, което е важно за мен, да се допуска дискриминация само когато има правни основания за това. Ам, когато има различия между държавите членки, сигурен съм, че има редица такива и много ще трябва да се работи в тази посока, но смятам, че ще се справим. Благодаря ви. So I'm going to take... Още един оратор от групата на социалистите, един от ЕКР, АЛДЕ а, и от НС. НСЕ. Олга Сеналова е следващият оратор. Благодаря, госпожа председател. Ще използвам възможността, че имаме превод от чешки. За това ще говоря на чешки язика. Благодаря ви много за това, че ми давате думата. Искам да благодаря двамата са автори на доклада. Докладът е отличен, обхваща множество теми. Искам да спомена няколко неща. Когато говорим за основни принципи, свързани с пазара, независимо дали традиционния или онлайн пазар, трябва да обърнем внимание на доверието Доверието е свързано и с компетенциите на надзорните органи. Те трябва да имат нужните компетенции. Трябва да имаме предвид как да се защитят най-добре потребителите. Необходимо е да се обърне внимание на доставката на пратките. Не става дума само за това колко струва доставката на такива пакети, а и в какви срокове се доставят, как става възстановяването на платени суми, ако се установи, че стоката е неизправна. Що се отнася до лоялната търговия, тук е, трябва да обърне внимание на въпроса, свързан с геоблокирането. Това е проблемна област и не е свързан само с е, дискриминацията, свързана с цените, а е въпрос е, на свободен достъп на всички потребители. Председателката, всички ще получат възможност да се изкажат, които са се записали. Дан Донтън, след това Рошфорта, господин Шафът, защото той трябва да се тръгне по-рано. Ако някой има същия проблем с по-рано тръгване, да го каже. Благодаря на докладчиците. Това е добър доклад. Трябва да имаме предвид, че се намираме вече в е, цифрова революция и че това ще даде възможност на хората, на предприятията, на потребителите и трябва да гледаме на това положително. В е, цифровата среда доверието е от ключово значение. И това въжи в най-голяма степен в областта на споделената економика, защото ще може да се използват всички възможности, всички излишъци в економиката. Освен това, трябва да имаме предвид, че хората не се ожидаят само от законодателство, за да се възползват от възможностите за електронна търговия гела, геоблокирането само насърчава пиратството, особено когато говорим на незаконно съдържание. Е, например, е, френски филми в Швеция са един пример в това отношение. Когато говорим за трансгранична електронна търговия, аз не считам, че не е необходимо ново законодателство по-скоро да се положат усилия за подобряване на доверието. В доставките на а, пакети трябва да се имат а, предвид а, нуждите, свързани с по-голяма гъвкавост на доставките. В далеко съобщенията трябва да има по-добра координация. Аз съм против обаче хармонизирането на радиоспектъра. И на последно място, ние не трябва да допускаме протекционизъм. Ние искаме да се изолираме от останалия свят. 55% от съдържанието идва от САЩ, както каза един от предишните оратори. Това е защото те предлагат нещо, което се търси от потребителите и трябва да се зададем въпроса, защо ние не го предлагаме. Става дума за пазар от 500 милиона души. Ние обаче трябва да се целим в един пазар от 3 милиарда души в световен мащаб. И трябва да имаме всичко това предвид. Благодаря. Робърт Рофшор. Благодаря за доклада. Революцията, за която говорим, е дълбока, индустриална и засяга всичко продукти, потребители и начина на живота. Искаме се да отидем по-далеч в нашите мерки защото това касае бъдещето на нашите деца. Не можем да си позволим да изоставаме след Съединените щати или Азия. Затова трябва да се създаде тази европейска цифрова економика – и трябва да намерим всички средства за подкрепа на тази економика, защото това е стратегическа задача. Доверието към цифровите услуги е изключително важно. В Имко вземаме предвид капацитета на МСП те има нужда от е по-голяма компетентност в тази сфера и трябва да се обърне специално внимание на този аспект. Другият важен момент е економиката на споделянето. Все пак е, внимавайте, тук е, можем да направим нещо хубаво, а може и да сбъркаме. От гледна точка на защита на потребителите, Економиката на споделянето е обмен между гражданите. Тук трябва да внимаваме, за да не се комерциализира ежедневния живот. Благодаря. Мистер Шафхаузер. Шеф collègues, les technologies ne Уважаеми колеги, <clears throat> технологиите не са неутрални. Тук трябва да разполагаме <clears throat> с познания, с мощ и с средства. Искам да задам три въпроса. Първо, изострената конкурентност. Има един доклад на националния парламент по този въпрос за инвестициите в инфраструктурата. В някакъв случай само пиратите се възползват от това. Вторият момент е нелоялната конкуренция. Съединените щати защитават своите големи предприятия. И какво прави Европа в тази сфера? След това, третия въпрос, националното измерение е изключително важно, защото става дума за сигурност и защита на данните. Ако не интегрираме националното измерение, ще допуснем голяма грешка. Okay, I'm just going to run through the order that I'm going to call people. Um, I want... Нека сега да изброя редов, реда, в който ще дам думата. And then Moody, and then Karatsabilt, Dante, Thun, Yakonsari, Chosnesky, and then getting me in great trouble because it is the Vice chair of the Parliament, Ildiko i am afraid you arrived late, so you are at the end of my list, but you will be called. Заместник председателят на парламента пристигна късно и на края на списъка. Кой иска друг да се изкаже? Son, son. Thank you. Got it. And then. Merci, Madame la Présidente. J'ai un problème de, de micro. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на двамата докладчици за извършената работа и се подписвам под някои от казаните неща там. Цифровизацията е задача за целият Европейски съюз. Този, тази сфера трябва да се регулира и това трябва да се направи от нас всички. По въпроса за платформите Някои малки и средни предприятия нямат никакви правомощия или власт да преговарят с такива платформи. И също време няма контрол върху дискриминационните условия, които се поставят там. Искам да направя две предложения. Да си представим една бърза процедура В момента процедурата, която се прилага, е много продължителна. За това системата, която е, трябва да, да въведем, трябва да е много по-бърза. Може би както в далеко съобщение, второто предложение е да се введе една агенция <clears throat> за рейтинг на платформите. Това е доста техническа работа. Така, чрез рейтинга ще дадем достатъчна информация на предприятията и на потребителите. Клер Муди, председател. Um, again, my thanks to uh, the co-rapporteurs for their work. Благодаря на, на съдокладчиците за на тяхната работа. Началото е много окоръжаващо. Ние поставяме акцент в потребителите, но цифровия пазар е нещо много по-голямо и включва и предприятията. След това инфраструктурата за възможностите евентуално на частни инвестиции в инфраструктурата, но не бива да забравяме и държавната роля. Някои региони са отдалечени и там трябва да има държавни инвестиции за да се разшири достъпът е, до Wi-Fi, тъй като това е основна инфраструктура, от която има нужда. На трето място, в крайна сметка, всичко а, е, от, а, е, отива към потребителите и гражданите за Не бива да се правим и възможностите за а, уязвима заетост, затова трябва да се включат и социалните партньори, и работодателите, и профсъюзите, за да се намерят съответни решения за моделите за заетост, за да не се изключат някои хора от заетост. След това трябва да добавим и обучението през целия живот. И тук гражданите и работниците трябва да имат възможност да се включат в обучението и образованието през целия живот. Анна Мария Красвил благодаря, госпожо председател. Присъединявам съм към тези, които благодариха на докладчиците. И то ще ни помогне да се изправим пред големите предизвикателства на цифровият единен пазар. Докладът е рамков, затова ще се спра само на някои основни въпроси. Понякога се изкушаваме да говорим за европейски облак и дигитален суверенитет. Ако се изкушим да тръгнем в тази посока, <clears throat> няма да можем да настигнем другите региони по света. Важното е да създадем равнопоставеност в Европа и да премахнем на разпокъсаността вторият момент, цифровата революция е много по-бърза и много по-разрушителна и по-силна, отколкото можем да си представим в момента. И ние не сме начало на този процес. Трябва да си признаем, че става дума за технологии, иновации, за предприемачи. Така че а, а, не бива да се намесваме там, където не е нужно. Не трябва да дадем възможност на тези хора да се проявят. Колегата Филип Жован каза нещо за националните интереси. Всъщност, за протекционизмът в Европа всъщност е най-голямата заплаха към, за единия цифров пазар. Другото, което е важно е да дадем правна сигурност. Това е нашата роля. Всъщност сега се безпокоя за решението на Европейския съд за безопасното пристанище Safe Harbor. Има нужда да се приеме регламент за защита на данните, който да е по-благоприятен за вътрешния пазар за електронната търговия трябва да, да се отвори пазара за доставка на колети в Европа. И от, тук почтенските услуги трябва да са по-открити, отворени и универсални. И трябва още да се помисли за упростяване на ДДС. Благодаря, Никола Данте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици за текста. Оценявам високо хоризонталния подход и това се вижда и от нашето заседание, съвместно заседание в пленарната зала, представители на различни комисии. Да, може би моите мнения са малко по-различни, но нашата задача е да обсъдим цифровия пазар. Това е една от сферите, която може да ни помогне за економическо възстановяване на Европа и за създаване на възможности за нови предприятия. Както беше казано от колегите в комисията ИМКО, тази економика е без граници и затова е много важна за единия пазар. Един от аспектите е електронното управление, дигитализиране на държавна администрация, намаляване на бюрокрацията и спестяване на средства. Следващият момент е нуждата от сигурна мрежа и доверие на потребителите в мрежата да не се безпокоят за своите данни и че дейностите, които извършват там, са достатъчно сигурни. След това идва економиката на споделянето, което стана възможно благодарение на цифровия свят. И там нещата са много по-различни от старата економика. Европейската комисия тук може да играе съществена роля – и ние трябва да дадем същия своя принос. Thank you very much. Благодаря ви. Трябва да призная, че съм впечатлена от заседанието, което се проведе преди това заседание. То беше посветено на МСП, които търгуват в онлайн. Искам да се концентрирам върху този въпрос, след като чухме всичко останало от моите колеги. То беше повечето от това, което обсъждахме, има и други неща. Общо са 200 въпросите, които бяха зададени като цяло. Но аз искам да се концентрирам сега върху онлайн търговията. Трябва да призная, че тази среща с малките и средни предприятия ме потисна. Ние продължаваме да говорим в Европейския парламент за едно и също, когато говорим за малките и средни предприятия. През 2005 или 2009 нещо правихме и може би някои от вас си изпълнят в един малък филм беше показано какъв е основният проблем на тези хора, които търгуват в интернет един е, филм ни показа една австрийска дама, която е, произвежда а, олио от а, тиквени семки и тя не може да продаде продукцията си нито в една съседна държава, нито в Германия, нито в Италия, защото има пречки. Други хора се оплакаха за различните режими на ДДС. Спомняте се за едно момиче, което каза, че обича да си купува дрехи в интернет, но а, няма доставки до там, където тя живее по една или друга причина. Постоянно обсъждаме тези въпроси и днес от мал- малките седем предприятия чух и бях много объркана, че е, отново ни справят пред същите проблеми. Аз наистина се срамувах за всички нас. Нека сега работим по доклад е, по собствена инициатива и се надявам, е, че е, този доклад и факта, че се концентрираме върху цифровия единен пазар, ще доведе до някакви конкретни действия. План за действие за предоставяне на услугите, за ценообразуването, да проследимостта. Имаме нужда от яснота, от времева рамка хората разчитат на нас да, да отбележим напредък. Аз наистина е, надявам, че ще отбележим напредък. Трябва да има ясна цел пред себе си да, някой каза, че трябва да се премахнат тези 28 различни данъчни режима или 28 режима свързани с ДДС. Пазара е свръхрегулиран. Имаме нужда само от е, един набор от правила, не от 28 различни. Благодаря, Малин Митци. Благодаря, господин председателю. Благодаря на двамата докладчици. Много добре си свършиха работата и ам, тяхната работа даде повод да, за допълнителни дискусии. Три неща накратко ще спомена. Защита на интересите на потребителите в Европейския съюз е от изключително важно значение. Много е важно да не изпускаме от поглед потребителите. В противен случай се разминаваме с идеята, свързан с цялата цифрова ера. Трябва да видим как може тази тема да се разрасне е, допълнително. Трябва да направим и повече, но а, това е възможно само ако запазим доверието на потребителите режимата, свързана с личната неприкосновеност на гражданите, беше отменен. Компаниите и частните лица трябва да бъдат защитени, трябва да бъдат предприяти мерки които да са удачни. На следващо място искам да кажа нещо за пакета за телекомуникациите. По време на тристранните срещи трябваше да направим доста компромиси от името на ИМКО. Комисията наистина се ангажира а, да се занимае с а, директивата за предоставянето на, на услугите. Но да не говорим, че и цифровединен пазар и правата на потребителите са много важни в тази връзка. Трябва да има последователност в а, самите консултации, да се вземе прави целият контекст а, при преразглеждането на цялата стратегическа рамка за телекомуникациите. Предоставянето на услугите е, също е много важен аспект. Относно цифровизацията, трябва в нея да вместим и 3D принтерите. Тяхното използване може да бъде обект на злоупотреби. Председателят, нека да ви информирам, че за да се преразгледа директивата за услугите и за защита на човешките права е тема, която беше повдигната от мен от господин Бузек на време, по време на срещата ни с комисарите. Ние напомнихме отново, че а, те а, трябва да се ангажират с усъвременяването на разпоредбите в тази област. Господин Риканса, госпожа Рикансари, благодаря. Дискусията е много важна. Госпожа Кораца Билт е, каза, че може би трябва да сме е, по-скромни. Е, ние не сме водещи в областта на цифровизацията. Това всичко е прав... правилно. Може би е добре да посочим, че ем, навлизаме в а, непознати територии изправени сме пред много неизвестни. Освен това е важно комисията, комисията да извърши проучване, което да обхване а, въздействието, което ще окаже цифровизацията върху цялото общество. След това трябва да се фокусираме върху това достъпът да е ам, еднакво лесен за всички. Трябва да се вземат предвид отделните потребности на хората, които спадат към а, уязвимите групи. Да речем, а, да се вземат предвид а, и възрастните хора, които са допринесли за нашия приспори, просперитет а сега някакси те остават на страна. Ако е, е, продължаваме така, ще има катастрофални последици. Много хора а, споменаха темата за доверието и мерки за неговото запазване. Това също е много важно. Ние, а, е, да речем, извършваме изпитвания с автомобилите, за да се подобри сигурността по пътищата. Трябва обаче да има и такъв алгоритъм, софтуер, който да предотвратява грешките и в интернет пространството. Европейския съюз трябва да поеме лидерството по отношение на такъв подход за осигуряване на по-висока степен на безопасност. Благодаря ви. Следващия оратор. Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Развитието на средства за съобщение изисква бърза реакция от предприятията. Институциите имат играят важна роля да създадат нужния контекст за економическо развитие на предприятията, да гарантират економическият растеж при спазване на местните потребности но има сериозно предизвикателство за бъдещето на Европа. Вървим по погрешен път. Федерализирането а, саботира дерилгорирането на пазара на капитали и стоки, несигурността в економическо отношение. Засягат се малките и средни предприятия, които и без друго се намират в доста затруднено положение. Необходимо е дерегулиране сервис, услугите. Говорим за инфраструктура, за покритие, но не говорим за разходи. Във Франция много от регионите все още са бели нямат 3G, а вие вече говорите за 5G. И така, параграф 6 казва, че има безпокойство за различните национални подходи. Говори се за а, активни потребители. Ние казваме да за международно сътрудничество в цифровата област, за закрита на потребителите, за ефикасен и достъп при разумни цени, но не за федералистични идеи. Господин Жова, той вече не е тук, не бива да се пренебрегват националните интереси. Нашата група ЕНСЕ ще представи изменения, за да се изменят всички аспекти на текста, които засягат националните интереси, които според нас не са достатъчни за защита на личните данни на потребителите и на предприятията. Благодаря. Галпеч, Кокмарк, Сената Зора. Това са последните ми няколко оратора. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня за забавенето, но трябваше да присъствам на друго заседание и за това закъснях. Искам да изразя оптимизма си по този въпрос, но осъзнавам, че предстои още много работа. Има доста пречки, които трябва да се преодолеят и ние няма да успеем без всичко това. Ние обсъждаме този въпрос отдавна и отдавна се надяваме, че ще можем да достигнем до цифровия, цифровизация, но това не е толкова лесно. Европейските компании не са достатъчно конкурентоспособни в сравнение с американските и ние трябва да се поставим а, задачи в областта на законодателството, където е необходимо да се направи още много. Ние ще допринесем за изготвянето на доклада. Целта на тях ще бъде да се намалят пречките. Трябва да се предприемат мерки за подкрепа на потребителите и за фирмите, които не са все още подготвени и не могат да са конкурентоспособни в този сектор. Трябва също да подкрепим потребителите, да подобрим доверието им, да гарантираме тяхната сигурност, защото и тук имаме доста изоставане. Считам, че този доклад може да даде огромен принос. Аз съм оптимист и считам, че имаме една добра основа, от която да тръгнем. Господин Хакмак, благодаря, госпожа председател. Аз считам, че ние имаме много добра основа чрез този доклад за по-нататъчни дискусии. Три неща, според мен, са изключително важни. Първо, в цифровата економика няма възможност да сме номер 2, тъй като винаги може да се избере номер 1. И това променя в голяма степен логиката. Ако ние се опитваме да защитим Европа, като държим другите отвън, резултатът ще бъде, че ние ще се пазим от собствената ни конкуренция. Ние трябва да сме отворени, ако искаме да сме водещи. И това е свързано с потоците данни и с световната конкуренция. На второ място, ако искаме да сме водещи, ние трябва да приемаме промените в цифровизацията. Ние трябва да сме отворени за нови бизнес модели, които са резултат от развитието на цифровите технологии. ние трябва да ги разглеждаме като възможност за промяна в економиката ни и подобряване на конкурентоспособността ни. И на последно място следва да имаме предвид, че трябва да имаме предвид, че технологиите се развиват много бързо ние обсъждахме интернет на предметите. Интернет, цифровизацията ще засегнат всички сектори, но те ще променят цялата логика на обществото ни. Ние трябва да създадем най-добрите технически условия. Една от основните ни задачи да направим така, че Европа да бъде водеща чрез мобилен интернет, така се гарантират мобилни услуги, мобилен бизнес, всичко, което проистича от това. И можем да избираме. Не можем да допуснем Америка или Азия да вземат водещата позиция. Трябва да направим необходимото да сме водещи във всички сектори. Следващият е, оратор. Благодаря на докладчиците. Желая ви успех. Работата ви не е лека. Аз е, следя нещата отстрани, доколкото е възможно. И считам, е, че имам един чудесен заместник-председател на комисията, който беше много ам, който допринесе в голяма степен за модернизацията на Естония. Така че имаме късмет в това отношение и трябва да се вслушаме в това, което казва. Той е най-голямата ни надежда. При тази революция ни е необходимо да имаме и знаменосец, защото аз считам, че той е човекът, който може да доведе до успех нещата популистски идеи могат да ни дадат някои предимства при изборите, но няма да ни доведат до никъде. Ние като се борим срещу американски компании като Google, си нанасяме сами вреда защото това е, например, Google е компания, която се търгува на борсата, има европейски акционери. Трябва да сме едини, трябва да вземем трудни решения, да не бъдем популисти, да поискаме а, експертите да ни дадат някакво балансирано решение, защото ако сме балансирани, комисията ще може да прокара а, това, ще даде на младите хора а, реални шансове. Ронате Соро. Съжалявам, че ви давам последна думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Най-напред искам да благодаря на докладчиците, тъй като те дават основата за нашата работа. Искам да благодаря за днешното разискване. Бяха чути различни гледни точки. Ние се намираме в началото на процедурата. Аз не искам да звуча като популист или като човек, който иска да се защитаваме от другите, но въпреки това искам да кажа няколко неща. В, днешния печат можете да видите, че изкупена е една компания. Има също и американски компании, които осигуряват услуги за свързани с големи обеми данни. Всичко това се отразява на конкуренцията. Виждаме, че доста фирми изчезват от сектора на информационните технологии. Те са осигурявали работни места. През последните 7 години Nokia, виждате какво стана с нея. Ние загубихме битката но и е бива да допускаме да загубим и по отношение на платформите. Не можем да имаме отворен интернет без отворени за конкуренция платформи. Председателката, благодаря ви. Имаме още 4 минути превод. Някои преводачите трябва да тръгнат. Европейската комисия ще трябва да отговори на всичко, което беше казано до тук. Жеро де Граф, който е директор за цифрова економика, сигурно ще искате да кажете няколко думи. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа по-малко неща, отколкото първоначално възнамерявах. Ние приветстваме доклада, Приорите, приоритетите са ясно очертани. Ние ги приветстваме, както и нивото на амбиция, което се предлага. Надяваме се, че ще се приеме през януари този доклад и ние ще го вземем изцяло предвид. Важно е да направим съвместен нарез на проблемите. Това, което разбирам от казаното тук, че те са съгласни, че е, има фрагментация и това създава проблеми на цифровия пазар и че една минимална хармонизация, която се прилагаше през последните години, доведе е, до продължаване на съществуването на 28 различни режима на регламентиране. Ако искате да създадете фирма, искате да се разтраствате, трябва 28 пъти да започвате от начало и няма да сте никога сигурен дали ще бъдете достатъчно защитени в друга държава членка. Това е въпрос със сигурността и подкопава доверието. И това е проблем, който трябва да разрешим. Чух доста ценни принципи, които бяха подчертани от депутатите за един цялостен подход. Е, това не е меню, от което може да се избираме това, което ни харесва. Ние трябва да работим съвместно, а не поединично, да прилагаме по-добре принципите за добро регламентиране и също Очакваме ценен принос, искаме да има технологическа неутралност, защото технологиите се променят толкова бързо. Ние искаме в бъдеще да сме повече по-инновативни, да отчитаме конкуренцията, да можем да подобрим конкурентоспособността ни, да имаме глобална перспектива, равнопоставеност, които ще доведат до сигурност и доверие. Всички тези въпроси бяха споделени днес след обед в това разискване. Комисията Казахте, че се опитва да налага цели на европейските държави членки. Не, ние не го правим. Ние им даваме само насоки. Ние ни казваме откъде трябва да пазаруват хората, които използват а, онлайн а, платформи. Имаме сега пречки, които се издигат от някои частни фирми, така както беше преди с традиционния единен пазар. Ние вярваме в инструмента за електронна търговия, защото осигурява свободен достъп до услуги на информационното общество и трябва да намерим начин да се справим с неоправдано геоблокиране. За сега това не е така. За мрежите пазара трябва да се свърши работата но някои от вас подчертахте правилно важната роля на публичния сектор, използване на структурните фондове, например. Това е доста голяма сума, доста инвестиции трябва да се направят от индустрията. Ние искаме да сме водещи в 5G, интернет на предметите, големите обеми данни и прочие, но трябва да има правна сигурност във всички области и комисията следи внимателно всичко това. И на последно място, умения. Без по-добре обучени хора ние няма да постигнем целите, които сме се поставили. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Did we have a second speaker from the Има ли друг оратор от името на Европейската комисия? Благодаря. Дали докладчиците искат накратко да обобщят? ще само на пет езика ще продължи превода.